животът на хората, но ще зависи и тяхната способност да живеят в този нов свят. Благодаря, госпожо комисар. Приключваме обсъждането на този доклад. А ще гласуваме утре в 12 часа на обед. А сега преминаваме към докладът Сарбо за селското стопанство като сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря. За мен е чест да представя този доклад. Е, в него се говори за стратегическата важност на съското стопанство, когато става въпрос за осигуряване на сигурността на продоволствието в Европейския съюз. Е, съското стопанство се пренебрега в Европейския съюз и целта на този доклад е да покаже, че Европа въобще не е осигурена от гледна точка на храните. Фермерите и цели селски райони са поставени под риск, тъй като има нови предизвикателства, като измененията в климата, те засягат резервите на храни в Европа и в целия свят. Като се има предвид, че производство на храни трябва да се увеличи с поне 70% до 2050 година, за да се подсигури търсенето на храни в света, сигурността на продоволствията трябва да е в центъра на разискванията. Европейския съюз трябва да има твърдо отношение към това предизвикателство. В този доклад се очертават няколко линии на действие. На първо място имаме нужда от обща селско-стопанска политика, която да е силна и която да гарантира сигурността на храните не само за европейските граждани, но и за другите граждани на света. Като вземем предвид ограничените ресурси, с които разполагаме и предизвикателствата на измененията в климата, този проблем е изключително важен. Не можем да говорим за сигурност на храните освен това, без да се вземем с основни проблеми, като колебанията в цените на световните пазари. Комисията ни уверява, че в новата ОСП ролята на инструментите за пазар на меса ще бъде балансирана. В момента резервите на храни в света са много по-ограничени, отколкото преди. Според оценките, те е, стигат само за около месец и половина за целия свят. Затова смятам, че е добре да се създаде световна система на резерв от храни, храни, които да се използват в случай на природни бедствия и извънредни катастрофи и храни, които да се използват в случай на сериозни колебания в цените е, на храните на пазарите. Аз смятам, че Европейския съюз трябва да даде ход на едно подобно начинание. Друг важен въпрос, който се засяга в доклада е положението на младите земеделски стопани. Ако наистина ни е грижа за бъдещето на сельското стопанство в Европа, трябва да отделим повече внимание на младите земеделци. Само 7% от фермерите в Европа са по-млади от 30 години. Затова комисията трябва да предприеме мерки за окоръжаване на младите фермери. Освен това, трябва да запазим многообразието на европейското селско стопанство. Споменаваме факта, че традиционни селскостопански практики и методи, семейни стопанства, малки стопанства, органични стопанства могат да дадат своя ценен принос за сигурността на храните. Затова призоваваме да се създадат европейски програми за тези видове селско стопанство. Не трябва да забравяме, че в Европа има места, в които има глад и бедност. Нека да не забравяме хилядите хора, които получават помощи за храна и това се случи и тази зима в Европа. Затова е много важно да се запази европейската програма, която дава възможност да се осигуряват храни за най-уязвимите европейски граждани. Искам да благодаря на всички колеги, на докладците в Сянка, докладчиците от другите комисии. Благодаря на всички, които допринесоха за този доклад и, за секретарията, и на секретарията на Комисията по селско стопанство. Утре ще гласуваме за един добър доклад, който ще помогне на гражданите. Благодаря. Госпожо Сарбо, сега госпожа Магинес има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Сарбо за чудесната работа по този доклад и за сътрудничеството и с всички докладчици в Сянка. Това е работа, която бях започнала още в предишният парламент. И сега малко преди полунощ дискутираме този въпрос. Но може би наистина вече бие 12-я част, за да може европейският, Европа и целият свят да осъзнае важността на този въпрос. Много важен е този въпрос и в контекста на нашия дебат за реформирането на общата селско-стопанска политика идеята, че една форма на производство е по-добра, органична, дали ще бъде а, а, а, био, дали ще бъде малко предприятие и така нататък, а, не съм съгласна с нея. Разбира се, трябва да работим срещу а, големите колебания в цените. Много важен е проблема е, ниски, проблем е ниските доходи на фермерите особено на младите фермери. Трябва да решим тези въпроси. Благодаря. Господин Николашик. Е, дякуем, пан председа. Досед... Благодаря, господин председателю. Населението на света продължава да нараства, затова ние трябва да се вземем с проблема за сигурността на храните. За да гарантираме такава сигурност на храните, трябва да увлечим прозрачността и справедливостта в хранителната верига, да дадем възможност на фермерите да имат стабилни доходи, справедливи доходи и да има жизнеспособно с костопанство. Аз смятам, че трябва да има една стабилна, силна политика на развитие на селските райони. Това ще доведе до по-добро благоденствие за населението в селските райони, до едно жизнеспособно селско стопанство. Селското стопанство играе важна роля в най-необлагодетелстваните райони на Европа, затова трябва да осигурим подкрепа за провинциите на Европа. Това ще даде възможност за устойчиво развитие. Благодаря. Колегата Луиш Алвеш. Quero dar os meus parabéns sinceros à colega Sorbu pela excelência do relatório produzido, aconselhando vivamente a que a... Е, благодаря на а, а, колегата а, Сърбу за работата, която е свършила, особено като се има предвид сложността на а, селско-стопанската проблематика. Тук е става дума за конкурентоспособност, за вътрешния пазар, за европейско законодателство, все въпроси, които трябва да бъдат решавани. Тези въпроси са особено важни, ако искаме да помогнем на фермерите и да има достатъчно храна за света. Амбициозните цели на реформата на ОСП могат да бъдат постигнати само ако вземем предвид нуждите на други континенти, на други политически организации. И този доклад обръща внимание именно на това. Господин Пошелковски. Благодаря. Господин председател, присъединявам се към колегите, които поздравих госпожа Сарбо за този отличен доклад. За мен това е един от най-важните доклади по време на настоящия мандат на парламента. Населението на света нараства и има все по-малко плодородна земя. Храната е, ще се превърне в е, стратегическа суровина. Ако успеем да създадем гориво от е, био растения, от растения или е, биопродукти, е, това ще е добре, но храните няма как да бъдат заменени с нещо друго. Целта на ОСП в миналото беше да се намали е, снабдяването с храни. Сега правим точно обратното. Опитваме се да гарантираме сигурността на доставките, трябва да се промени политиката, за да се защити и селското стопанство. Благодаря, господин председател. В политиката понякога е като в ежедневието. Когато имаш нещо, не го оценяваш достатъчно. Като че ли в Европейския съюз имаме излишък от храни, все още по магазините ги има в изобилие, в Европейския съюз сме 88% самозадоволени от, към хранителни продукти, което означава, че трябва да заострим вниманието си и за това съм така благодарен на докладващата, че отново поставя в центъра на нашето внимание този проблем. Защото наистина в Европейския съюз ни е необходима ОСП, която в достатъчна степен да осигурява продоволствието на хората. Това, всичко това на фона на нарастващия брой на населението в света и климатичните изменения. Европа няма да може сама да се... Е, тоест, е, европейските страни няма сами да могат да се справят. Трябва е, сътрудничество с света. Господин Тамашик az unió biztonságos élelmiszerellátása a következő évtizedek egyik legnagyobb biztonságpolitikai kihvása lesz. Осигуряването на продоволствие за гражданите на Европейския съюз ще стане едно от най-голямите предизвикателства, пред които ще бъдем изправени през едните десетилетия. Хранителните продукти и питейната вода, това ще станат такива ценни ресурси, както е нефта днес. Тоест, този доклад е извънредно актуален. Актуален е, защото ние сега подготвяме бъдещето. Сега преговаряме за това как да реформираме общата селско-стопанска политика. Водим вече и първи разговори за бъдещата финансова рамка, в която ще се развиват и селското стопанство. Селското стопанство не, не, не дава само хранителни продукти, но също така то има и много други ценни страни, които не трябва в никакъв случай да се забравят. Благодаря. По отношение на продоволствената, продоволствената сигурност, искам да кажа следното. Докладът разглежда всички страни членки така, като че ли те са еднакви. Но разликата между страните, европейските страни е голяма. Но аз като погледна Унгария, се питам, за да има добри, ос, добри условия, а, как може една, в една страна, която уж има добро селско стопанство, да има и възрастни, пък и деца, и деца, пък и възрастни, които нямат достатъчно храна, няма, няма, няма какво да ядат. Произвеждат се а, продукти, които много често отиват за износ, от тях се печели и след като преминат целият цикъл, тези хранителни продукти стигат пак при нас на много по-високи цени. Господин Кели. Благодаря, господин председателю. Подобно на другите колеги, искам да поздравя госпожа Сарбо за усилията. Тя покрива много елементи. Две неща искам да подчертая – необходимостта от ОСП, която да е добре финансирана. Надявам се, че парламента ще изиграе своята роля, за да се гарантира, че обща селско-стопанска политика няма да пострада финансово. И на второ място, гарантирането на доходите на тези, които се занимават с селско стопанство. Искам да кажа, че в моя район, въпреки добрите практики, по отношение на селското стопанство можем да си зададем въпроса дали сме осигурени от към храни. Населението на страната ни се увеличава като цяло и това ще създаде проблеми. Благодаря.

Не можем да транспортираме продуктите на такива големи разстояния. Не можем да взимаме стоки от Бразилия, от Китай, да внасяме месо от другия край на света, защото по този начин хранителните продукти пътуват дълго, по няколко, по няколко седмици, трябва да се използват консерванти, химически, които консерванти много често са вредни за човешкото здраве. И после няма какво да се чудим, че има а, редица болести, тумори и какво ли още не. Трябва да подкрепяме малките, дребните производители. Трябва да им хвърлим спасителен пояс в условията на сегашната криза. Господин Ферера. Признаването на сърското стопанство като стратегически сектор по отношение на храните е изключително важно, за да се приложи понятието суверенност по отношение на храните, именно сигурност и независимост. Има трудности с предоставянето на достатъчно качествени е, храни за нашето население, храни, които са достатъчни като количество. Финансовите спекулации и несигурността на цените, техните колебания създадоха сериозни проблеми. Големите банки се концентрираха върху сектора там, където други експлодираха За съжаление, меките, които Европейския съюз предприема, не успяват да спрат този ужасен процес на спекулации на пазара. Това се подчертава и от доклада на ООН по въпроса. Ливия Ярока. Uh, обсъждаме най-бедните. Кои са най-бедните? Европейските роми. И а, селското стопанство а, а, много рядко се разглежда в светлината на нуждите на тези най-бедни от бедните. А, защото а, тези най-бедни не притежават никакви земя, от с която да произвеждат. Както колегите вече посочиха, особено важен въпрос за Европейския съюз ще бъде продоволствието утре. И за това, а, а, когато комисията разработя своите документи, трябва да се съобрази с всички микрорегионални а, а, програми за борба с а, бедността и осигуряване на продоволствие за всички. Благодаря. Сега давам думата на госпожа комисар Георгиева. Благодаря, господин председател. Комисията приветства този навременен доклад, тъй като цените на храните нарастват главоломно поради природни бедствия, но и поради увеличаването на цените на електроенергията. Искам да благодаря на докладчика госпожа Сарбо и на членовете на Комисията по сърско стопанство и развитие на селските райони за положените усилия. Сигурността на храните е изключително важна за онези около милиард души в света, които е, не си дояждат. Тя е важна и за уязвимите хора в Европа, за това селското стопанство може да изиграе важна роля. Понякога ОСП се критикува, но тя в продължение на години успява да създаде храни за европейските граждани на приемливи цени. И тази практика трябва да продължи. Сигурността на храните се определя като централен въпрос в съобщението свързано с, с стратегията ЕС 2020 и частта за сълското стопанство. Това беше е, прието като е, текст е, миналата година, последните месеци. ОСП има много голямо значение за сигурността на храните поради доходите и на на фермерите. Трябва да се справим с проблемите на пазара по един прозрачен начин. Прозрачността, свързана с пазарите, е изключително важна. Доклада препоръчва създаването на глобална система на храните. Това не е нещо лесно. В миналото сме ставали свидетели на бордове за стратегически стоки. Те се провалиха. Затова трябва да анализираме опита, който имаме до сега, например, опита свързан с инструмента, наречен 1 милиард за храни, който комисията прие през 2008 година, както и от работата на комисията в тясна връзка с ФАО, и с Световната програма за храните, за да може да има буфери от а, запаси, които да се противопоставят на нарастващите цени на храните. Всички тези инструменти могат да се развият, когато Г20 се заеме с проблема за запасите на храните. Бъдете уверени, комисията ще участва в разговорите в идните седмици. В заключение, както казаха и много от вас тази вечер, доклада призовава за развитието на стабилна политика за селските райони, това ще ни даде възможност да осигурим достатъчно храни и да се справим с проблема на намаляващите ресурси. Комисията напълно подкрепя тази теза. Няма друг релевантен инструмент за изпълнение на тези цели, друг по-уместен инструмент от една силна ОСП, която да бъде конкурентоспособна, екологична и която да включва младите хора. Благодаря, госпожо комисар. Дебатите приключиха. Гласуването е утре в 12 часа. Следващото заседание е утре, вторник, 18